Uh, Дами и господа, моля ви да вземете местата си, за да започнем заседанието. Моля ви да намерите господин Мандерс за първата точка от дневния ред. Междувременно, добре дошли на всички на заседанието ни днес след обяд. В тази доста мрачна зала, за което съжалявам. Доста е ограничено мястото, но има и допълнителна зала. Искам да ви съобщя, че тази среща се предава по интернет, така че трябва да започнем на време, защото много хора по света ни наблюдават. В началото искам да направя няколко съобщения. Преди това обаче искам да ви помоля да приемете дневния ред. Не виждам възражение, дневния ред е прият. Сега няколко решения искам да ви съобщя, които бяха взети на заседанието на координаторите преди малко. Преди всичко назначихме докладчици по редица нови доклади по собствена инициатива, които са договорени от съвета на председателите. Бъдещето на европейската стандартизация, господин Козичнек от групата на консерватори и реформисти, ефекта от рекламата върху поведението на потребителите, член на ЕНП и доклад върху директивата за безопасност на продуктите и наблюдението на пазара от групата на социалисти и демократи. Всички тези доклади са особено важни и ще бъдат подготвителна работа за допълнителната ни законодателна работа в комисията. Освен това ще изпратим и становище до Комисията по правни въпроси по взаимовръзката между търговските регистри. От Комисията по петициите ни е изпратена за преглед една петиция по въпроси свързани по с въпроса за вноса на кожа и месо от кенгуру. И групата на координаторите мислеше кого точно да предложи за тази група. Така че Искам да благодаря на членовете на комисията и специално координаторите за провеждането на особено оживен дебат в Страсбург миналата седмица по докладите по собствена инициатива по програмата Solvit, стратегията Solvit и по програмата за сколборд на вътрешния пазар. Координаторите също така се договориха по работната програма за мисията в Швейцария по време на седмицата за е, външни дейности в края на май, когато комисията ще посети международни институции, най-вече Организацията за международни стандарти в подготовка на нашите собствени доклади по стандартизация, за които току-що споменах. Искам също така да докладвам, че има въведена нова процедура, която Европейската комисия трябва да води структуриран диалог по законодателната програма за 2010-2011 с съответните комисари. Така че ние също се подготвяме за тази дейност и цитирам ограничен брой ограничени приоритети имаме в нашата комисия и времено можем да идентифицираме някои отрицателни приоритети, така че наистина ще имаме много вълнуваща дискусия с комисарите по въпросите на отрицателните приоритети. Координаторите ще разглеждат е, изследвания и семинари и в крайна сметка ще помислим по какъв начин да отговорим на стратегията 2020. Това бяха съобщенията ми. Сега Преминавам към един важен доклад от господин Мандерс по наименованията на текстилни влакна и свързаното с тях етикиране, етикетиране и текстилни продукти. Лара Колми е докладчика в Сянка, заедно с господа, госпожа Рула, господин Маклакин, госпожа Фенсън, която отсъства и госпожа Албини. И така, господин Мандерс, Имате думата да представите състоянието на вашия проекто доклад. Благодаря, господин председател. Всеки е получил моя проект. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за начина по който си съдействахме. Чудесно е да видим наистина колко можем да си сътрудничим и че имаме едно и също виждане за бъдещето на етикетирането, етикетирането на текстилните продукти. Миналия път ви дадох един пример, но сега виждам още по-добър пример за това как се поставят етикети и ги виждаме в магазините. В бъдеще нещата наистина трябва да бъдат по-добри. Мога да ви изпратя четири етикета на една малка дрежка като тази. Виждате я. Не искам да правя нещата смешни, просто искам да видя, че наистина не е възможно това да се направи на 23 езика. Това, което правя в моя проекто доклад е, обръщам се към комисията, тъй като наистина знае, че не можем да излезем с стандартизиране на размерите само на един език или с символи, трябва ни оценка на въздействието. Така че това, което направих в своя доклад е да поискам точно оценка на въздействието по редица въпроси, които трябва да бъдат е, проучени и да се направят, когато се намери за уместно, като например каква е възвръщаемостта от инвестицията и ако е възможно от гледна точка на промишлеността, да се излезе с е, някакви по-елементарни етикети – на които да се дава само важната, необходима информация, а не да бъдат претрупани с информация, която потребителите не могат да разберат. Политиците понякога искат да добавят все повече и повече информация, а сега ние искаме да се отървем отново от информацията, но също време не искаме от комисията да проучи дали това е възможно, просто да се представи информацията по друг начин. Живеем все пак в едно електронно общество, би трябвало да е възможно да дадем на потребителите, които искат да знаят как и къде да намерят необходимата информация на други равнища. Поради това и донесох тази дрежка, просто да ви покажа докъде стигаме с информацията до потребителите. Прекалено много е. Трябват ми очила, за да мога да прочета информацията на етикетите. За това се обръщаме с молба към комисията в един преглед да извърши едно проучване в рамките на две години. Даваме им време, защото за добрата работа е необходимо достатъчно време. След това разширихме приложното поле на базата на задължителното споменаване на текстилните влакна, но често има и продукти от животински происход в тъканите и в текстилните продукти и според мен потребителя има право да знае това. Наново, отново тази информация трябва да се добави, но това не е предвидено и затова се обръщаме към комисията с молба да се стандартизират символи със съответните дефиниции на европейско ниво, за което на комисията отново ще трябва време да подготви тези дефиниции в момента, например, те работят по дефиницията на това какво е кожа. Всички знаем какво е кожа, но нямаме конкретна дефиниция. Не знаем дали имаме конкретни методи за изпитания, които са стандартизирани специално за животински продукти на европейско ниво, така че трябва да дадем време на комисията да разработи тези методи, и е, разбирам от комисията, че те са желани ще направят това, ако им дадем времето. Това, което липсва в момента в проекта доклада, е, че някои от тези мерки ги оставяме на комисията, чрез мерките за изпълнение, където се наричат делегирани актове, след което им даваме време да разработят необходимите методи за изпитване и съответните точни дефиниции, които са необходими за правна сигурност. Това, към което се стремим, е опростяване на етикетите, да се дава само необходимата информация, а тези потребители, които желаят допълнителна информация, да имат възможност да я намерят някъде. Например, екологична информация, здравна информация и всякакви други неща, които да могат да намерят някъде – ако искате да пусна тази дъжка с етикетите, да ги видите. При едно условие вече да ми ги върнете след това. Просто го купих в едно магазинче. Виждате, четири етикета има такава една малка дрежка. Така че целта е да опростим и стандартизираме нещата, за да може да е по-лесно и за правишността, а и да подготвим законодателството за бъдеще, за да могат хората да купуват все повече по интернет. И необходима ни е сигурност в информацията и така нататък и така нататък. Ако успеем да постигнем това, Смятам, че този доклад ще мине с много подкрепа и разбира се, готов съм да изслушам предложенията на колегите, както и на докладчиците Сянка. Благодаря. Председателят, много ви благодаря за този доклад и за вашето ентусиазирано представяне. В 4.30 ще дойде при нас комисарят Рединг. За сега виждам записалите се за изказвания. Има ли допълнителни желаящи за изказвания? Нека да ви давам по две минути за изказване. Ще помогна колегата да следи времето. И така, първоначално давам регламент от е, две минути. Господин Мандърс, може би е хубаво наистина да предвиди малко повече време за тези дискусии но искам да приветствам господин Жералт от комисията, който дойде тук, но ще му дам и на него две думи. И така, първо, госпожа Коми. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Господин Мендерс вече обясни подробности за доклада. Аз бих искал да спомена една от целите, които сме си задали, говорейки за тази мярка. Разбира се, ако имаме унифицирани стандарти за размерите, е от съществено значение за хармонизацията. Говорим за размери както на дрехите, така и на обувките. Това е нещо, което трябва да правим в контекста на упростяването и трябва да продължим да използваме пиктограми. И по-скоро да използваме тези, които вече съществуват, отколкото да създаваме нови и нови. И смея да кажа, че това определено може да бъде направено за, синтетичните текстилни продукти и да се въведат съответните кодови номера за облеклото. Що се отнася до етикетите, съгласна съм с това, което каза господин Мандерс, защото наистина това е от съществено значение. Необходимо е много опростяване, необходимо е повече информация, но трябва да имаме много по-опростена структура и необходимо е да разполагаме с добри методи за етикетиране, за да може те да дават информация на потребителите. Също така въпроса за страната на происход във връзка с етикетите. Може би трябва да помислим за това какъв инструмент ще бъде най-подходящ, за да се гарантира правилното изпълнение. Не искам да си противореча. Надявам се, че не го правя, но все пак е важно всички тези въпроси на етикетите да ги охванем. А що се отнася до продуктите от животински происход, също съм съгласен с господин Мандерс. Председателят, благодаря. Благодаря, че спазихте времето. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратка. Искам първо да благодаря на господин Мандерс. Много сте добър в това да ни ангажирате не само на заседанията, така че ние вече много пъти сме разглеждали този въпрос. Аз определено подкрепям голяма част от вашия доклад, въпреки че имам някои конкретни предложения за изменения. Мисля, че е важно да гарантираме, че 100% от текстилните влакнести смески са отразени и това е част от предишната версия на текста. Също времено обаче съм съгласна и за отразяването на суровините. Говорихме за тюленови продукти и други суровини, които трябва по някакъв начин да се отразят в етикетите. В допълнение към това, смятам, че е трудно да се стигне до конкретно заключение за това какъв е, вид етикети трябва да се представят на потребителите. За това ни е необходима оценка на въздействието. Надявам се, че ще чуем интересни предложения за това какъв е най-добрият вид етикетиране. По отношение на социалисти и демократи, най-важно за нас е всеки да може да прочете и да разбере етикета. Така че не смятам, че е добра идея да се влиза в интернет, за да се търси информацията за състава на текстилните продукти, които си купуват. Като цяло, разбира се, подкрепяме идеята за проучване относно ефекта, оценка на въздействието, както и за хармонизиране на размерите в Европа. Председателят, благодаря. Госпожа Рулей. Благодаря. Не смятам, че е необходимо такова проучване изобщо. Моето мнение е различно от това на докладчиците в сянка. Смятам, че пиктограмите вършат чудесна работа. Не смятам, че са ни необходими нови. И аз съм против тази информация да се предоставя по интернет, защото в крайна сметка, ако ще си перя дрехите или ако ще пазарувам облекло, аз трябва на място да видя каква е, какъв е състава. Някои от тези примери според, мен, примери, според мен са съвсем очевидни. Просто трябва да си зададем въпроса какво правим тук. Бих искал да зная, когато си перат дрехите, каква програма на пералната трябва да включа, а когато пазарувам, трябва да знам наистина какъв състав има съответната дреха. Що се отнася до въпроса за продукти от животински происход, смятам, че това е наистина по-важно от пиктограмите. Не трябва да забравяме, че сме разгледали въпроса за елементи в е, текстила, които са от животински происход. Госпожа Маклафин. Благодаря, господин председател. Както каза господин Мандерс, не трябва да забравяме, че не искаме да опростим етикетирането, а не да добавяме допълнителна информация. Не мисля, че можем да стигнем до етап, в който да даваме информация, която изобщо не е необходима, но също време трябва да направим така, че важната информация да е там. Изменение 15. Има някои противоречиви елементи. Бих искал да избегнем и излишните предписания по отношение на констатациите, които очакваме от комисията, след като направи това проучване. Важно е да се направи оценка на въздействието, да видим резултатите и да видим областите, в които трябва да действаме, а не да даваме предписания какво точно очакваме да получим. Така че, може би в изменение 15 трябва да се промени малко формулировката, за да не излиза, че даваме указания, прекалено много указания, а по-скоро се вслушваме и в съответната индустрия съобразно исканията на потребителите. Много ви благодаря. Господин Ария също иска да участва. Ако може и вие съвсем накратко да се изкажете в две минути. Много ви благодаря, господин председател. Исках да спомена две неща за стратегията 2020 година. Ние сме в цифровата ера и това е една от най-важните насоки на развитие в а, нашето съвремие. Така че а, за мен би било важно да се опростят нещата и трябва да използваме новите технологии, а, включително в областта на етикетирането в контекста на това, което каза господин Мандерс и това, което ни показа като пример, наистина етикета е по-голям от самата дреха. Много е важно, разбира се, да разполагаме с повече информация на самия етикет, но според мен може да се включи и повече информация онлайн. Благодаря много на всички, които се изказаха. Искам сега да поканя господин Дюрао ако може да вземете предвид искането на господин Мандър за оценка на въздействието, какво мислите като предложение? Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. На първо място този регламент представлява упростяване на съществуващото законодателство. Той е свързан с един задължителен въпрос по отношение на етикета и а, също така отразявайки състава на текстилните влакна. По отношение на етикетирането и а, съответно съдържанието на тези етикети, доста неща са доброволни, незадължителни. Ние очакваме следващи а, стъпки след одобряване на този регламент, ние смятаме, че ще има още дискусии по отношение на разглеждане на всички споменати въпроси, за да се направи оценка. Ще говорим с представители на потребителите, на самите производствени предприятия на профсъюзите, така че наистина ще направим едно проучване на въздействието. Ще видим дали има необходимост да се стартират инициативи, ако има критична маса и консенсус по този въпрос. Но на първо място всички тези въпроси, включително въпроса за е, съставките от животински происход, смятаме, че първо трябва да се направи оценка, а след оценката ще бъдем в състояние да представим едно досие, в което ще се предоставят всички разяснения. Ако се изтрува да продължаваме по-нататък, ще продължим, ако не, ще спрем до там. Благодаря ви много. Ако разбирам това, което казвате, искате да а, процедираме по-нататък с това предложение и да даваме обяснения след това, а, а всъщност а, да не се съгласяваме напълно с предложението на господин Мандерс, така ли? Благодаря ви, господин председател. Това е нашето становище. Ние смятаме, че е подходящо да се направи един кратък преглед и да се изиска един доклад за възможностите за етикетиране на текстилни влакна, но се оказа, че ще стане много дълго това изследване, ще има толкова много детайли, които да се включат после в измененията, които се предлагат. Благодаря ви много. Имаме а, тук а, представител на държавата председател на Европейския съвет. Искате ли вие да вземете думата? Благодаря ви, господин председател. Исках само да кажа, че в съвета ние почти вече приключихме с изготвянето на проекта. Разбира се, има някои детайли, които трябва да се доразгледат, но така или иначе ще приключим скоро, следим дискусиите тук в парламента конкретно а, заключенията за проучването на въздействието и наистина се радваме, че заключенията на тези, които са направили проучването, са подобни на тези, до които достигнахме в съвета. Във връзка с дискусията за етикетирането, която да се разшири върху а, допълнителното, а, допълнителния състав на тъканите. Така че ние ще се включим в този дебат на по-късен етап. Сега трябва да се съсредоточим върху подобренията и усъвършенстването на самия текст, за да може той да е готов най-бързо. Работихме с докладчика и също така ще работим с докладчите Сянка, за да достигнем възможно най-скоро до заключение. Туан Мандърс, искате ли да обобщите? състоянието, в което се намираме в момента и ще обсъдим графика и сроковете за поправки. Благодаря ви. След като изслушах дебата, смятам, че всеки е уверен, че ни трябват по-упростени етикети, трябва ни повече стандартизация на европейско ниво и това, което каза представителя на съвета е наистина нашата цел. Не, че искаме да променяме нещата а, заради самата промяна искаме нещата да се случат възможно най-скоро. Ще направим това изследване на въздействието, за да можем да видим възможностите за упростяване и наистина най-необходимата информация да присъства на етикетите в допълнение с други системи за предоставяне на информация. Комисията също така декларира, че има възможност да а, направи това и ще а, открием решение според мен в крайна сметка. По отношение на графика, вие вече сте запознат за поправките става въпрос. Срока за поправки е 19 март тази седмица и а, след това разглеждането а, на тези промени на 7 април и гласуването на 8 април, така че има само 3 дни за поправки. Доволни ли са всички докладчици в сянка по отношение на сроковете? Значи срока за поправки за информация на докладчите в Сянка е 19 март, след това разглеждане 7 април и гласуване на измененията на 8 април в тази комисия. Благодаря много на докладчика. Да продължим нататък към следващата точка в дневния ред. За мен е голямо удоволствие да ви представя втория заместник председател на Европейската комисия, комисаря отговорен за правните въпроси и много други неща, но а, тя а, проявява и голям интерес към а, нашата сфера, защита на потребителите и вътрешен пазар, Вивиан Рединг. Тя е идвала и а, на много други наши заседания, участвала е в нашата работа. Тя е много успешен комисар на информация, за информационното общество и преди това също е била член на комисията. Така че за мен е привилегия да ви приветствам тук, Вивиан мисля, за първ път в новото ви качество, така че искам да кажа, че голямо удоволствие да работим с вас по този въпрос, по това досие. Миналата седмица бяхме с вас в Мадрид. Знам, че имате важни неща, които да споделите с нас. Ще ви дам думата и след това ще чуем изказванията на колегите. на първо място координатора от ЕНП и представителите по този въпрос. Комисар Рединг, имате думата. Благодаря, Малкълм. Благодаря, че ме приемате а, на заседанието на този комитет. Тези, които ме познават, знаят, че в политическата си кариера винаги съм а, била тясно заинтересувана от потребителите. Малкълм също познава тази моя работа, конкретно в далеко съобщенията и по-добрата защита на потребителите в тази сфера. И винаги съм имала късмета да получавам пълна подкрепа от Европейския парламент в тези си правомощия, така че се надявам да продължим да работим по същия начин относно директивата за правата на потребителите. Мисля, че е необходимо да а, постигнем пробив в а, това важно законодателство. Знам, че текат сериозни обсъждания, доста противоречия съществуват през последните няколко месеца, както в парламента, така и в съвета. И разбирам, че вие искате да се уверите, че разбирате добре а, всички последици за потребителите, които се съдържат в тези формулировки. Диалога с националните парламенти също върви в тази посока и смятам, че е изключително важно този диалог да бъде засилен. Смятам, че а, още повече в а, време на криза трябва да укрепим а, усещането у потребителите, когато те пазаруват в други държави, че техните права са защитени. Иначе те биха ограничили а, стоките, които купуват от други държави. Това е а, валидно в Европа и е много зле за развитието на бизнеса това, това е отразено и в текста ви, който гледате пред вас. Текстът е много амбициозен, защото мисля, че всички се съгласяваме тук, че минималните изисквания, които до момента съществуваха в директивата, не допринасят за истинското изграждане на вътрешния пазар и защитата на потребителите. Мисля, че всички сме съгласни по това. Всички искаме да постигнем обединение на вътрешния пазар с над 500 милиона потребители. Искаме този пазар да функционира добре. Всички знаете, че когато става въпрос за света на интернет, там пазара приключва. Вътрешния пазар не съществува в този свят. В едно проучване, което направихме, се казва, че 61% от транзакциите през граница не могат да бъдат приключени, тъй като онлайн магазините не обслужват а, съответно държавите на потребителите. Гледам Люксембург, например, имаме проблем с Люксембург, защото всъщност навсякъде имаме граници и ако само си мръднем пръста, пресичаме границата. Но по-важният елемент, посочен в друго изследване, е, че само 12% от потребителите на интернет се чувстват безопасност, когато осъществяват транзакции по интернет това дори не е свързано с пресичането на физическите граници. Дори в рамките на собствената си страна те не се чувстват безопасност. И също така потребителите искат, имат желание да използват интернет пред, през граници, но само 7% са изразили такова желание, отново от съображения за безопасност. И използваме тук става въпрос за 100 милиарда приходи, които биха могли да се получат от а, а, нашите фирми, ако се пазарува по този начин. И наистина, можем ли да си позволим а, да а, пропуснем тази възможност а, за бизнес в а, време на криза? Мисля, че отговор е не. Как а, да конструираме този вътрешен пазар? Ще използваме ли принципа на пълна хармонизация? Знаем, че ако има единен списък на права на потребителите, това ще улесни много работата на малките фирми и ще достигат по-лесно до потребителите в Европейския съюз. Това също така ще допринесе за по-голяма увереност на тези фирми да прескачат собствените си граници. За комисията също ще е по-лесно, защото, например, бихме могли да направим паневропейска информационна кампания по отношение на потребителските права. В момента момента това е много трудно, тъй като правата по отношение на тяхното регулиране законодателството са фрагментирани. А също така и потребителите ще имат по-голяма сигурност и увереност да купуват от други държави. За целта трябва да имаме директива за потребителските права, която да има стойност. И високото ниво на защита на потребителите трябва да присъства в текста в момента присъства ли в текста? Тук усещам по езика на тялото, че отговор е не. Разбирам притесненията на Европейския парламент и на държавите членки, тъй като разбирам напълно, че принципа на пълна хармонизация ще означава за някои държави членки да коригират нещата в посока надолу, т.е. да намалят нивото на защита на потребителите от това, което съществува днес. Това е много трудно да се обясни как да обясним на европейските потребители, че ще приемаме директива, която ще защитава техните права, но след приемането и техните права ще бъдат намалени. Не разбирам, разбирам тези притеснения и знам, че с тях трябва да се справим. Как да стане това? Най-лесното решение е да се повишат автоматично стандартите навсякъде. Не съм сигурна, че всички държави членки е, ще се съглася, че това е пропорционално. Но е ясно, че няма единно и правилно ниво на защита по всички а, е, въпроси в текста, който съществува по-настоящем. Аз а, е, работя с парламента и с съвета, за да видим как можем да усъвършенстваме формулировките по този въпрос. Също така прегледах работния документ на вашия докладчик Андреас Шваб и той показва в този работен документ, че парламента разглежда въпроса много творчески и се стреми да намери балансиран подход към този въпрос. Мисля, че трябва да разгледаме въпроса за хармонизация в предложението за 2008 година на комисията. Там мисля, че предложението е точно целенасочено към проблемите, които искаме да разрешаваме. А именно да разрешим проблемите на единния пазар. В това досие трябва да погледнем кои са най-практичните решения, което включва и а, сериозно разглеждане на опцията за насочена хармонизация. Възможност би било да продължим с пълно хармонизиране по отношение на договорите за търговия от а, разстояние и а, това да бъде в сравнение с договорите сключени лице в лице. Също така да има напълно хармонизирани правила за онлайн търговията. Може би това би отворило пътя по-нататък за пълно хармонизиране на договорите, които са офлайн, т.е. нормалните договори, но мисля, че това може да стане само възосновата на примери на по-късен етап. Нека да ви дам основните аспекти от предложенията, за да видим евентуално какви са начините да продължим напред. Има пет основни области, които не са еднакво трудни. Първата област е свързана с определенията. Знам, че доста работа сте свършили. Знам, че и съвета работи доста по отношение на изготвянето на едни а, взаимосвързани правила, смислени правила. Мисля, че от тук нататък наистина можем да постигнем голям напредък. Смятам, че бихме могли да изберем а, пълно хармонизиране по отношение на определенията. Това е най-лесната част от целия въпрос. Знам, че някои а, искат да се включи клауза за взаимно признаване. Имам известни съмнения по този въпрос, тъй като взаимното признаване може да се окаже решение за фирмите, но може да а, допринесе за правна несигурност на потребителите и по този начин отново, отново да се постигне една фрагментирана а, уредба, законова уредба, така че смятайте, че по този въпрос имам силни съмнения. На второ място трябва да намерим а, начини как да процедираме по-напред а, по отношение на преддоговорните а, клаузи. В някои държави има конкретни разпоредби за здравеопазването или а, представители на държавни предприятия, което може а, да засегне това предложение. И също така може да се окаже област, където да сме прагматични. Смятам, че а, трябва да се съсредоточим върху транзакциите, които имат силно измерение на пазара. Но това също е свързано с договорите лице в лице. Преките продажби и продажбите от разстояние са на следващо място. Тук ние трябва да постигнем напредък, ако желаем да укрепим економиката. Напредъкът трябва да бъде постигнат, за да развием единния пазар, така че трябва да хармонизираме тези конкретни правила, за да могат търговците от разстояние да надхвърлят националните граници. Имаше и някои е, цифри, е, които е, са на лице. За съжаление, днес това не може да стане. Предвижда се 14-дневен срок, стандартни формуляри за изтегляне от обращение на стоки. Необходимо е да има правна сигурност, за да може да се развива тази търговия през граница. Освен това, възниква и въпроса за търговските договори. Може би трябва да направим разграничение тук. Да има равни възможности за участие, да има такива условия за онлайн продажбите, за сроковете за доставка и въпроса кой ще поеме рисковете правилата за доставката са различни в различните държави. В Германия, например, риска от вреди се поема от продавача до доставяне на стоката до потребителя. Докато в Италия рисковете се прехвърлят на потребителя в момента, в който той сложи подпис под договор. Много трудно би било тези спорни а, разпоредби да се съвместят. Е, опитвам се да, да меря някакъв среден път. В същото време трябва да има правила за обещетяване на потребителя и а, има много сложна връзка между тези обещетения и предвиденото по договорите. В Обединеното кралство например, има право да се откаже един продукт. Във Франция потребителят се радва на гаранции за скрити дефекти на стоката. Това са типични примери, има още много. Не мога да кажа дали пълната хармонизация на всички видове обещетения или защита би била реалистично постижима. И тук трябва да търсим възможност за диференциация между договори, в които има измерение, което е свързано с единния пазар, като дистанционните продажби и личните продажби. Казвам всичко това, за да можем да постигнем напредък по преговорите. И най-накрая въпроса за а, несправедливите нелоялните клаузи по договорите. Това не би навредило на властите и съдилищата да проведат своите разследвания. А целта на новите правила е да се гарантира, че властите в държавите ще налагат стандарти, когато се преценяват договорите. Тези правила няма да засегнат техните правомощия да подлагат на оценка тези договорни клаузи. Може би тук ние трябва да се стремим към пълна хармонизация. Има един друг по-спорен въпрос, а именно новия списък на условия, които са незаконосъобразни. Това не може да се прилага на национално равнище и е една, един от вариантите да се обмисли възможността да има ограничен списък, но само за дистанционните договори с по-голяма гъвкавост, когато става дума за договорите тип лице в лице. Господин председател, това е предложение от един комисар, то не е в писмен вид. Разбира се, писменото предложение вече е предоставено. Това е всъщност желанието на комисаря да преодолеем този блокаж в преговорите, законодателите да могат да започнат своята работа, да работим съвместно, да намерим решения, които да са в полза и на потребителите, и на стопанските субекти, защото не бива да има противостояние между двете. Крайният изход на нашите преговори трябва да е един добър текст, който да обслужва интересите и на двете страни. Така че аз предлагам своята помощ, за да можем да подобрим текста, с който разполагаме. Благодаря, Вивиан, много за това, че заложи съвсем ясни насоки за бъдеще, за постигане на напредък. Това ще ни помогне много. Нека сега да видим какво имат да кажат колегите предлагам а, следното, тъй като ще оставим тук до пет и половина поне, имаме доста време за обстойна дискусия. Предлагам да отговаряме на въпросите в тройки. В списъка до тук имам пет докладчици в сянка. Шваб, Тюнен, Филитис, госпожа Моса, господин Пасури, господин Кора де Кампус, госпожа Стайлер и госпожа Руа. Има ли други желаящи да вземат думата? Господин Ариас. Всъщност всички искат да се изкажат. Смятам да задавате въпросите в групи по три, да бъдете кратки и се надявам да, получи, да се получи добър диалог и обмен с комисаря. Благодаря, господин председател и госпожо вице-председател. Високо ценим вашето присъствие тук, както и това, че представихте своята позиция и така бързо реагирахте с това предложение – много се радваме, че заставате на страната на потребителите, но в същото време заемате реалистична позиция относно начините по които вътрешния пазар трябва да функционира, за да можем да защитим интересите на потребителите. Много се радвам да чуя това, което казахте и вчера в Мадрид по-конкретно че трябва да се постараем да избегнем създаването на повече пречки пред бизнеса, да докато упростяваме нещата за потребителя, това е една линия на поведение, която винаги съм защитавал. Защита на потребителя е нещо положително, но то не бива да издига бариери пред бизнеса. Трябва да вървят ръка за ръка двете неща. Изключително се радвам, че сте прегърнали те двази принципа. Лисабонската стратегия е изключително важна. Съвета и парламента трябва да работят съвместно, за да съставят един документ, който да бъде прият от съвета. Следва да помислим кой трябва да участва при съставянето на документа. Вие споменахте глава 5, различни аспекти също са били обсъждани на други равнища. Потребителските организации и представителите на бизнеса също са заявили своите позиции. Някои от тези организации наистина функционират в цяла Европа и понякога не са готови да прегърнат тази концепция за гъвкавостта, както би ни се искало. Затова трябва да бъдем бдителни, за да гарантираме защита на интересите на економическите субекти, но също и на потребителите. Не бива да има отрицателни възприятия и нагласи и определено не желаем да има клаузи, които всъщност ще навредят и на економиката, и на потребителите. Това е моята позиция и съм изключително благодарен, че вие показвате широка подкрепа за нашите виждания и ще ви чуем какво може да кажат по-нататък. Това, което казахте за онлайн и офлайн търговията, отново ни изпълва с удовлетворение – в светлината на дискусиите в Мадрид съм изкушен да кажа, че много потребители също съзират някои заплахи в практиката на търговията онлайн. Права сте за езика на тялото по отношение на търговията лице в лице, но трябва да има някакви мерки за защита и за сделките онлайн. Това е свързано и с а, разходи и трябва да положим усилия да има съгласуваност на, в защитата на потребителя през граница, но обе, убеден съм, че ще постигнем добър резултат за потребителите Госпожа Гебхарт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Рединг, че е с нас този следобед да участва в това обсъждане. Този законодателен акт е много важен. Аз самата се чудех какъв ще бъде вашия подход, защото по време на изслушването ви като че ли бяхте застъпили позицията за пълна хармонизация. За това ми е много любопитно да ви чуя в светлината на това, което обхваща вашия портфел и се радвам, че имате по гъвкъв подход. Разбирам това, което казвате, защото сте от Люксембург, но а, има магазини, които не са готови да доставят стоки през граница. А, не се придържате към онова ясно не, което казахте по-рано по този въпрос. Комисията внесе едно предложение, което ще има много последици за правата на потребителите и в някои аспекти е много ясно, че имаме спад в качеството на защита на потребителите. Това не желаем да се получи и затова ми се ще да ви чуя да, ви, да кажете, че когато ще има изменение в законодателството, то ще е в посока на по-добрата защита на потребителите. Необходим е един разумен, обоснован текст, който да бъде добра основа за по-нататъчна работа и да защити потребителите. Но това трябва да стане на една много здрава основа, а не разпокъсано. Обедена съм, че вашия отговор на това предложение ще бъде по-скоро отрицателно и бих искал да чуя по-обстойно обяснение. Най-настоятелно бих искала и да отговорите на въпроса за принципа на пълната хармонизация в член 4. Държавите членки, които имат такива разпоредби в законодателството си, вътрешно законодателство не биха могли да въведат тази разпоредба. Тази препоръка трябва да бъде изменена, тъй като не можем да имаме а, различна степен на защита на потребителите в държави, които са отишли по-надалеч в тази сфера, не можем да си позволим да се урони защитата и интересите на потребителите в някои държави. Социал-демократите вероятно ще застанат зад вас и бихме искали да чуем един по-рационално формулиран текст. Благодаря много, много ясно изказване и представяне на позицията. Оратора няма микрофон. Много се радвам да чуя, че с вас комисията ще може да поступи творчески. Много е сложно положението. Има някои нови елементи в предложението. Те правят текста по гъвкъв Независимо от всичко друго, а, има известни промени в а, предложението за пълна хармонизация. Това разграничение, което предлагате, е интересно. Това, което обичайно наричаме дистанционни продажби или онлайн продажби, може да е също така и телефонни продажби или по каталог. Не бива да ги забравяме и тези неща. Ако съм ви разбрал правилно, вие казахте, че много от тези аспекти са свързани с преките продажби и продажбите лица в лица. Това е много важно за потребителя, тъй като потребителят е в по-слаба позиция при продажбите в лице в лице, отколкото при дистанционните продажби или онлайн продажбите. Възползвам се от тази възможност, за да кажа, че когато се насърчават онлайн продажбите, можем да развием вътрешния пазар, но едва ли това е такава голяма възможност, каквато вие описахте, възлизаща на стотици милиони загуби от неосъществени продажби? Едва ли така стоят нещата в тези мащаби? малко компании са стандартизирали продажбите си лице в лице в различните държави и членки, но що се отнася до дистанционните продажби? когато компанията продава и в Ирландия, и в Португалия, те не третират потребителя, купувача по един същи начин, но при онлайн продажбите – се подхожда по един и същ начин. В проекто доклада на господин Шваб има ясно описание на това и ясно се казва, че не всичко се прилага на практика. Говори се за пълна хармонизация на дистанционните продажби, но остава още много работа да се върши. Има и определени продукти, които имат по-специфични характеристики, което можем да обвържем с други директиви, с други аспекти на правото, като договорното право, например – според мен не сме постигнали голям напредък и ни остава още много работа да свършим. Господин Шваб прегледа документа глава по глава и по всяка от тези глави остава много работа да се върши. Според мене трябва да сме реалисти И в заключение искам да кажа, че трябва да се опитаме да укрепим вътрешния пазар и в същото време да изградим доверие у потребителя. То тогава, с оглед на политиката, трябва да търсим равновесието. и да споменаваме защита на потребителя също толкова често, колкото и насърчаването на единния пазар. Ще ми се във всички наши политически съобщения това да фигурира. Председателят, моля сега комисарят да отговори на първите три въпроса. Да. По принцип, това, което е важно е комисията да не се придържва на всяка цена към предварителния си текст. Не трябва обаче да отиваме и твърде далеч, защото в съвета и в парламента е извършен вече голям обем работа. Това, към което се стремя, когато разглеждах различните членове, е наистина комисията да подходи гъвкаво и да съпътства работата на съвета и парламента по един много открит начин. И в никакъв случай няма да се противопоставим на каквито и да е предложения, когато говорим за основния текст. За да постигнем това, и за да не повтаряме отново този, тази, тази трудна дейност, да не се връщаме назад към 2008, защото вече сме в 2010 година, наистина в момента трябва да се доверим на законодателя, и просто да бъдем малко по-скромни в комисията при второто четене, когато правим преглед на евентуален нов текст. Но определено бих искала държавите членки, заинтересованите страни и парламента да изразят ясно своите виждания. по отношение на тези предложения за текста. В встъплението си споменах, че не мога да си представя да се придържаме по един, към един текст по защита на потребителите, ако той не успява да осигури закрила на потребителите. Поради това и трябва да премахнем изискването за пълна хармонизация във всеки един случай – където обаче би могла да се постигне и полезна, трябва да я запазим. Когато обаче пълната хармонизация не служи на потребителя, просто трябва да отпадне. Не става въпрос за идеология. Ние се стремим да намерим решение. В идеални случаи бихме искали да постигнем възможно най-висока степен на хармонизация. Максимална хармонизация. Но, откровено казано, аз се съмнявам, че ще стигне до споразумение с парламента и съвета. Което на нас ни е необходимо. На нас ни е необходимо споразумение както с парламента, така и с съвета. Необходимо ми е тяхното съгласие, така че единственото, което мога да направя сега като посредник е да се опитам да ги сближа, да, да, да им дам тласък в правилната насока и, ако законодателят поиска, за второто четене да направим ново предложение. Сега, по въпроса за оценка на въздействието. Господин Рошфор каза, че господин Шваб иска допълнителни изследвания за оценка на въздействието. Такъв ли е случай? Ако това е абсолютно необходимо, да. Аз обаче не искам да се правят оценки на въздействието заради самите оценки. Това просто забавя нещата. Може би някой иска просто да си продължи удоволствието, но аз лично имам съмнение доколко това носи удоволствие. Да не говорим, че отнема страшно много време. Когато обаче е крайно необходимо за определени елементи, аз не бих се противопоставила. По принцип обаче, аз знае, аз мисля, че хората знаят за какво става въпрос. Ако няма някакви фундаментално революционни предложения които се е, внасят за разглеждане. Аз мисля, че можем да минем и без оценка на въздействието. Аз лично бих предпочел практични предложения, които да подложим на тест. И да видим каква ще бъде реакцията на заинтересованите страни. В е, директива като тази трябва да намерим равновесие между интересите на потребителите от една страна и интересите на бизнеса, на економиката цяло, от друга страна. И двете страни наистина трябва да бъдат в равновесие. Говорим за защита на потребителите, добре, но доверието на бизнес, особено дребния бизнес, като основно си мисля наистина за малките предприятия, е от решаващо значение. Не би трябвало да причиняваме затруднения на потребителите в вътрешния пазар. Трябва да избегнем въртенето в прочен кръг. Затова смятам, че просто трябва да продължим напред точка по точка. Това, което не разбрах обаче от изказването до сега, И, например, както каза господин Шваб, ако имаме директива с всичката информация, която получаваме от потребителите и от бизнеса, може да имаме затруднение реално да внесем промени, защото веднъж вземали ли се решение, той е в сила и след това трябва да бъде транспониран в националното законодателство. Ако искаме да повишим гъвкавостта, това ще бъде една необикновена крачка. Или може би съществува интересен начин това да се забиколи. Не знае дали някога е правилно, но би ми било интересно да обсъдим този въпрос и да видим има ли как по някакъв начин да включим някаква формула, която ще бъде не само за европейското законодателство, и за националното. Председателят, благодаря. Ето още едно предизвикателство за докладчика. Сега другите двама докладчици в сянка, госпожа Тюрнин, госпожа Филитис. Благодаря много за интересното ви изказване днес. Мисля, че бе доста освежаващо. Още едно показание, че това наистина е трудна директива и получи много критика от е, нашата парламентарна комисия, както и от Организация на потребители и от бизнес организация, както ми е известно. И ние, и те много често говорят за намаляването на защита на потребителите. Вие казвате, че това не можем да го допуснем. На второ място се споменава за правната несигурност, която заобикаля тази директива. Мисля, че днес предложихте нова гледна точка, за което ви благодаря. Преди всичко, искам да ви благодаря за желанието да се откажете от този механичен подход, подход на пълна хармонизация, който виждахме до сега от комисията. На второ място, за това, че сте по-ясна за това какво може да бъде хармонизирано и какво не. Мисля, че много ясно посочихте кое да, кое не, което за мен беше интересно. И слушайки ги сега имам няколко въпроса. На първо място, ако казвате, че трябва да се съсредоточим и да имаме целева хармонизация, защо да не заличим тогава член 4 от проекто директивата да приеме минималния подход като общ подход и след това крачка по крачка да видим къде можем да хармонизираме. И така. Предлагам член четвърти просто да се заличи. На второ място. Какви са идеите ви как да се реши е, въпрос е, от правна гледна точка, особено по отношение на приложното поле? На трето място. Споменахте нещо ново. Е, различията в подхода между дистанционните и преките продажби. Това е доста интересно, но бихте ли се разпростели малко повече за трудните аспекти? Няма ли да създадем рискове с два различни режима? Какви ще да бъдат недостатъците? И последния ми въпрос. Мисля, че това е една възможност за нас да подемем нови инициативи, които да повишат защитата на потребителите в Европа. Какво ще кажете вие да се включат някои допълнителни неща към внесеното вече предложение, като например отговорност на производителите? Благодаря. Госпожа Тюрини, благодаря ви. Господин Чанта Филитис. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисар Рединг за отговорите, които даде, особено по отношение на хармонизацията. Много ще се радвам, ако можем да постигнем пълна хармонизация на възможно най-високо ниво, както спомена тя, но дори да не постигнем това, ще се съгласи с госпожа Гетхарт. Не можем да приемем каквото и да е било, което по някакъв начин намалява правата на потребителите. С други думи, пълна хармонизация, която в крайна сметка намалява правата на потребителите, ще бъде изцяло неприемлива. Нещо по отношение на гаранциите в глава 4. Виждам слабост при прехвърлянето на гаранции. Гаранциите следват продукта, а не съпътстват купувача. Може би потребителят да погледне стоката и да си смени решението. Възможно е, примерно, тази гаранция да бъде прехвърляема и да следва купувача, а не продукта. Какво мислите по този въпрос? Uh, uh, благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря специално на комисар Рединг. Много бе интересно да изслушаме вашето изказване. Много се радвам да чуя, че имате желание да обсъждате с нас тук парламента развитието на тази директива. Също време обаче трябва да си призная, че едно от нещата ми звучат много добре, след това си задавам въпроса за какво точно говорим. Всъщност чувствам се до някъде объркана, защото можете ли да гарантирате, че това, което правите вие, е да гарантирате, че потребителите няма да използват правата си. Говорите за потребителите, също време да казвате, трябва да вземем предвид малките и средни предприятия, трябва да вземем предвид бизнеса. Така че ще ми се да чуя малко повече за вашите приоритети. За вас основен приоритет е бизнеса ли е или потребителите? Кой ви е по-близък до сърцето? Много се радвам, разбира се, че сте готова и желаете да обсъждате всичко това с нас. И може би, накрая, трябва да сменим тази директива. Да я променим така, че да се отнася само за трансграничните договори и продажби или само продажбите по интернет. Това може би ще улесни нещата, но ако започнем с това, можем след това постепенно да включваме други сфери и след това така да решим много от проблемите, пред които сега сме изправени. Благодаря. Комисар Едник има думата. Съвсем ясно казах в въведението си, че аз не вярвам, че по-висока степен на защита на потребителите е срещу бизнеса. Точно обратното. Свидетели сме на това, че по-високата защита на потребителите осигурява по-висока степен на доверие, което е добре за бизнеса. Не искам да ги противопоставям тези два аспекта. Мисля, че просто това не е правилната дискусия. Напротив, трябва да потърсим къде можем да постигнем напредък по отношение на вътрешния пазар. Подчертах трансграничната сигурност, правната сигурност, която предоставяме на потребителя, което междувременно ще означава и правна сигурност, която осигуряваме на бизнес общността. За бизнес общността е в интерес да нямат 27 или 30 или не знам колко системи, които да се прилагат, защото тогава повечето малки и средни предприятия няма да излязат от границите на страната. Ако имаме по-висока степен на защита за потребителите, това ще осигури стимул на малки и средни предприятия да навлязат в международна търговия и да продават в други страни. За групата на социалистите, член 4 изглежда в центъра на интересите. Разбирам това, но също времено вече казах, че аз не настоявам за пълна хармонизация навсякъде. Посочих елементи, които анализирах в пете групи и казах, че те по дефиниция би трябвало да бъдат предмет на пълна хармонизация. За други елементи обаче това не би било положително. И тогава вече давам и отговор на госпожа Торин и госпожа Гетхард, това би означавало изменение на член четвърти. Защото ще означава, че за определени елементи можем да запазим пълната хармонизация, тъй като това няма да ощети правата на потребителите, а за други елементи просто да не пристъпваме към пълна хармонизация. Разбира се, въпросът и дали да се включи само търговията онлайн. Това е една възможност. Това означава, че това ще бъде директива с по-малък обхват, отколкото сега, но това е един от възможните изходи. Това, което казах днес, че съм готова да чуя предложенията и какво законодателят смята, че това е, че е най-доброто решение. Ако това е най-доброто решение според вас, ще видим по какъв начин комисията ще приеме тази насока. Аз не изключвам никакви възможности. Аз съм изцяло открита и определено преосмислям това, което казах при изслушването, защото определено разбирам, че ако стриктно се придържам към този подход – просто няма да има възможен изход за законодателя. А аз бих искал да намерим такъв изход. Затова е необходима и тази гъвкавост от страна на комисията. Мога ли да гарантирам, че потребителите няма да изгубят свои права? Най-добрата гаранция всъщност е пред мен. Защото не вярвам, че Европейският парламент ще приеме каквото и да било, при което потребителите ще изгубят права. Или ако парламентът направи такова нещо, аз пък няма да разбирам парламента и тогава вече това няма да бъде Европейският парламент, който аз познавам. Така че това е прекрасно. Вие сте представителите, избраните представители на гражданите, на потребителите. Вие играете своята роля. Тоест, това е точно както трябва. Така че много внимателно ще разгледам вашите предложения. Това, което каза господин Триандафилидис за гаранциите, които следват продукта, но не следват купувача, това е просто нещо очевидно. Но ако продуктът премине от един купувач към друг, тогава гаранцията следва продукта. Така че наистина това е доста сложна материя. Мисля, че в крайна сметка, и това наистина е един апел от моя страна, нека да се стремим да намерим решения, които да се разбираем и за потребителя. В крайна сметка, искам да има директива за защита на потребителите. И в, мой, в момента, в който тя е на лице, Значи всички ние сме изиграли своята роля и сме представили пред потребителя за какво става въпрос. Колкото повече осложняваме нещата, колкото по-малко са потребителите, които разбират какво сме направили, просто това е нещо, което винаги трябва да имаме предвид, за да не претоварваме лодката, че иначе ще потъне. И тогава всъщност потребителите изобщо няма да разберат, че сме правили лодка до сега. Така че, колкото е възможно повече, нека да запазим правилата разбираеми. И ако в крайна сметка това означава да включим само някакви трансгранични решения, това няма да бъде идеалният вариант, ще бъде далеч от идеалния вариант, но ако парламент реши, че това е възможен изход, аз ще се опитам да убедя останалите 26 комисари, че това е начина. Дами и господа, още седем души са се записали в списъка за изказвания. Щях да дам думата на докладчика, за да заключи в крайна сметка. Мога ли да помоля останалите с изказванията да се придържат към ограничения във времето? И ако имате неща, които сте щели да запитате, които вече са обсъдени, да ги премахнете от въпросите си, искам да помоля тези души да се изкажат тримата заедно и след това ще а, ви зададем а, време от една минута за изказванията. Господин Бизой има думата. Една минута за въпрос. Много ви благодаря, господин председател, а, за това, че съвсем а, наясно а, изказахте какво искам да а, кажа. Всъщност на румънски ще продължа на родния си език. Благодаря, че ми дадохте тази възможност и благодаря, че изразихте гледището на Европейската комисия в подкрепа на тази нова важна инициатива, особено от гледна точка на това, че вашето гледище е много гъвкаво и според мен не е необходимо пълно хармонизиране, но пълното хармонизиране трябва да го приложим до най-голяма степен и наистина да има едино законодателство, което да е четливо както за потребителите, така и за бизнесите. Когато говорим за вътрешен пазар, пазар, защо потребителите в Обединеното кралство да се радват на по-големи права, отколкото българските потребители, например. Така че а, хармонизирането до момента е имало много благотворен а, ефект върху новите държави членки. Мисля обаче, че на този етап трябва да покажем по-голяма амбиция. Не сме направили доста по този въпрос в Европейския парламент. Така или иначе решение ще се вземе а, в Европейския парламент и съвета. Комисията не може да направи кой знае какво. Така че наистина оценяваме, че а, обсъдихте с нас някои въпроси, които са доста чувствителни. В дългосрочен план, в крайна сметка, ако се споразумеем върху това, че нас ни трябва една конкретна насочена хармонизация, която дава възможност на някои държави членки да, създаде в някои, да създадат в някои области допълнителни а, разпоредби, допълнително регулиране. Тогава а, детайлите няма да са обект на споразумение. Искам да коментирам върху това, което казахте за европейската а, компания, а, кампания. Искам а, да използваме средствата на нашата група, за да използваме използвам, за да направим информационна кампания сред потребителите в Румъния и някои други държави членки. Има доста неща, които трябва да се хармонизират. След това ми се иска да има информационна кампания за единната европейска мрежа. След това професор Карея де Кампус има думата. Много ви благодаря. Аз също ще говоря народния си език, португалски. Искам да приветствам комисаря и да й благодаря за това, че а, присъства на нашето заседание този следобят. Искам да подчертая следното. Не знам дали се стремим към цели, които са непримирими помежду си. От една страна да защитаваме потребителите и какъв е най-добрият начин за постигане на това, а именно чрез директива. Затова и директивата е наречена директива за правата на потребителите. Също така се занимаваме с въпроси на трансграничната търговия и директивата за потребителите сякаш се стреми да постигне две цели едновременно. Така че това е един от а, а, дефектите в директивата. Потребителите по интернет, а, електронната търговия би трябвало да е нещо, което е ясно, но, например, въпроси свързани с ДДС, плащане касово плащане, т.е. когато става въпрос за плащания в брой при доставка и целият проблем с гаранциите, кредитните карти, ако си дадеш името и номера на кредитната карта, трябва да си сигурен, че няма да, да това да доведе до някаква измама с използването на тези средства и а, тези въпроси трябва да се решат в рамките на целия Европейски съюз с помощта на други комисари. Госпожо комисар, вие показахте, че се стремите към гъвкавост. Има два въпроса, с които трябва да се справим. Това са две отделни действителности, така да се каже. На първо място пряката търговия и на второ място търговията от разстояние. Вероятно, трябва да имаме два подхода по отношение на хармонизацията в тези а, два случая, за да не рискуваме в крайна сметка да а, изготвим два законодателни акта, които си противоречат. Благодаря ви, господин Декампо. Сега госпожа Штайлер. Госпожа, а, благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. А, доста неща вече бяха казани, няма да повтарям. Ако може да се сорочим върху въпроса за онлайн транзакциите малко повече, ако си купиш книга от Амазон, е много различно това да си купиш обзавеждане за банята, да кажем, в, по интернет. Това са две различни неща. Дали можете да ни разработите темата по отношение на времевата перспектива, дали става въпрос за 10 години, 50 години, 100 години, за кои предприятия става въпрос, малките и средни предприятия, какви са всъщност ефектите върху онлайн транзакциите. В крайна сметка, Искам да попитам и за достъпа, когато говорим за онлайн транзакции и сделки а, по прекия начин, лице в лице, винаги има въпрос по отношение на достъпа. Кой има достъп до тези видове търговия и също така по въпроса за защитата. Само 20%, както вие споменахте, от потребителите онлайн се чувстват а, сигурни. Мисля, че наистина въпроса за доверието, откъде, от кого купуваш, но има и въпрос за защита. Ако има диференциация между транзакциите онлайн и транзакциите лице в лице, със сигурност ще се увеличи процента на хората, които се чувстват несигурни в търговията по интернет. Но наистина благодаря ви за открития подход, за желанието да се продължи напред и мисля, че наистина създадохте доста въпроси за размисъл по-нататък. И накрая заместник председателя също да се изкаже. Благодаря. Госпожо комисар, за това, че сте тук с нас. Ние не се съмняваме в вашите думи, защото сме ви виждали в действие и наистина сме сигурни, че искате да постигнете високо ниво на защита на потребителите. И наистина един добре информиран потребител, който е защитен, се чувства по-уверен това създава по-голяма вероятност този потребител да потреблява повече, което е добре за економиката и за вътрешния пазар. По настоящен пълната хармонизация и изцяло е невъзможна. За момента говорим за целева хармонизация, която дава възможност на държавите с по-слаба защита на потребителите да повишат тази защита, а пък за държавите, които в момента имат високо ниво на защита, да, я, да запазят това ниво. Мисля, че можем не можем да постигнем пълна хармонизация по отношение на а, преговорите преди сключването на договора. Трябва да има правна сигурност както за компаниите, така и за потребителите. Споменахте и дистанционните продажби. Това можем да го а, хармонизираме. А, според мен, конкретно по условията за отказ на стоката. А, също така, а, хармонизацията не е напълно възможно, защото има различни системи. Вие зададохте много ключов въпрос. Кой ще поеме риска? А това е и въпроса, който си задават потребителите и фирмите. Аз ви задавам на вас въпроса. Какво е вашето мнение? Ако има измама, има много рискове, е, които са свързани с измама в договорите. Кой ще носи риска, кой ще е, носи отговорността? Ние не искаме да имаме американски тип решения в Европа. Даваме думата на комисаря. Пълното хармонизиране, според мен, няма да мине, няма да бъде одобрено. Честно казано, гледайки мнозинството в парламента и мнозинството в съвета, пълното хармонизиране няма да бъде прието, следователно трябва да намерим друго решение. Това е и причината, поради която казах, че а, съм напълно отворена по отношение на предложения от парламента и съвета за поемане на друга насока. За информационната кампания аз казах, че това е нещо, което трябва да направим, но това ще е следващата стъпка, след като си свършим работата. Нека първо намерим решенията и тогава да направим информационна кампания дали целите са непримирими помежду си, дали си противоречат. Не съм много сигурна. Нека да вземем конкретен пример с роуминга. Беше ни казано от е, бизнеса, че ще банкротират, ще фалират, ако продължаваме да настояваме за приемането на регламента за роуминга. Но какво се случи? В първата година потребителите използваха мобилните си телефони с 30% повече в други държави в сравнение с предходната година. Така че обема на потребление се покачи драстично. И това ме кара да вярвам, че ако има търговия през граници, по интернет, онлайн и ако има по-голяма степен на правна сигурност, както за фирмите, така и за потребителите, тогава търговията и потреблението ще се покачат. Смятам, че трябва да пробваме. Защото твърде ниския процент, който виждаме днес, в нашия модерен свят еквивалент на изгубени, пропуснати възможности, както за потребителите, така и за бизнеса. Разбира се, в, по много въпроси ще ми е необходима помощта на други комисари. И за това аз казах, че резултата от а, днешната дискусия ще трябва да го обсъдя с още 26 комисари, а с някой повече, отколкото с други. Но, в крайна сметка, трябва комисията да излезе с решение опасността от разграничаване а, между правилата за договаряне а, лице в лице пряко и договарянето от а, дистанция. Съществува такава опасност в идеалния свят може да има максимално хармонизиране и в двете области, но положението не е такова. Постепенно, според мен, можем да постигнем такъв резултат. Ще има обаче период, в който държавите да направят своя избор. Както каза и една от преждеговорившите, аз осъзнавам, че има много различни типове транзакции по интернет, но има и много различни типове сделки, които са резултат от пряко договаряне. С една дума, ако транзакциите по интернет за купуване на една песен, мисля, че степента на пиратски а, записи ще намалее и консумацията им. Ако законно може да си купиш песен три пъти по-ефтино по интернет а, и това е също толкова ефтино, колкото и пиратския запис, тогава мисля, че потребителя би предпочел законовия начин. мисля, че трябва да улесним транзакциите през граница, като в същото време се гарантира безопасността на тази търговия, както спомена и госпожа Велню. Смятам, че потребителите не би трябвало да носят риска. Според мен трябва да зададем много ясни мерки, много ясни действия трябва да предприемем. Дали трябва да има а, групови дела заведени в съда. Това не е а, реакция на комисията, това не е отговор от името на комисията, а от а, Вивиан Рединг много се опасявам, че в крайна сметка такива а, групови дела ще доведат до американски тип система, което би било катастрофа. Аз разбрах от вас, че вие въобще не искате да поемаме в тази насока, но аз наистина подхождам към този въпрос с голямо а, внимание, голяма предпазливост. А, тече дискусия в комисията. Има няколко комисаря, които участват активно в това обсъждане, но все още не сме взели решение по този въпрос. Затова имаме такъв предпазлив подход, поне от моя гледна точка, но това не е подхода на цялата комисия. Благодаря ви. Времето ни накъся. Бих искам, искал да помоля следващите трима записали се в списъка съвсем накратко да зададат въпросите си в рамките на една минута. Много ви благодаря. И аз искам да приветствам с добре дошла госпожа комисаря. А, на мен ми харесва как подхождаме към нещата. Вие бяхте комисар когато имаше социалистическо правителство, имаше а, един министър на образованието. Искам да повдигна един въпрос пред вас. Вчера беше Международния ден на потребителите и директивата е свързана конкретно с потребителите. Вчера в изказването ви в Мадрид говорихте на първо място за бизнеса, за фирмите. Цялата дискусия, която тече тук в момента, се основава на откриване на най-доброто решение за потребителите. Но винаги говорим и за фирмите, и за бизнеса. Аз казах вече, че харесвам как работите. Вие сте много методичен човек, но бихте ли ме убедила, че вашите приоритети са наистина свързани с защитата на потребителите. Това е изключително важно. Хайди Рула има думата след това. Много ви благодаря за предложенията. Много ви благодаря и за прагматичния подход. Сигурна съм, че можем да ви подпомогнем, да ви подкрепим по отношение на дефинициите не знам дали има наистина нужда да правим разграничение между транзакциите през граница и останалите видове. Мисля, че това е по-добрият подход. Искам да ви задам един въпрос. Казахте, че вероятно ще подкрепите изменения в член 4. Това би било голяма стъпка напред, поне по наше мнение. И един малък коментар искам да направя по отношение на онлайн търговията. Мисля, че всъщност начина на плащане е проблема и също така проблема с защитата на личните данни. Това са двете основни пречки и ако се решат тези два въпроса, ще се повиши онлайн търговията. И господин Ариес има думата последен. Много ви благодаря, господин председател. Много ви благодаря, госпожо Рединг, че присъствате на нашата среща. Напълно съм съгласен с това, което бе казано днес по отношение на електронната търговия. Смятам, че това е най-добрия инструмент, с който да транспонираме напълно тази директива. И вероятно това ще ни позволи а, да затвърдим позицията си, че вярваме в единния пазар в Европа. Смятам, че ще имаме възможност да обясним на европейските потребители, тези, които ни слушат, че всъщност ние защитаваме техните права, ако се съсредоточим върху продажбите по интернет. Вие отговорихте на един от въпросите на един от колегите по отношение на достъпа до права, а, правата на достъп и наистина една свръхдоза на потребителски права би довела до сериозен проблем. искам а, моите сънародници да знаят какви са правата им. А, те имат известни права по настоящото испанско законодателство. Но не знам дали това всъщност е вярно и не знам дали пълното хармонизиране е най-добрия път за а, придвижване напред, защото това би повлияло на правата на потребителите в някои държави, включително в моята. Сигурен съм, че потребителите не знаят всичките си права, но а, на мен ми се иска да хармонизираме в посока нагоре, т.е. да имаме директива, която, а, с, ко с която ще са съгласни всички държави членки. Тук говорим за някои конкретни детайли, които ще ни сближат, ако може да коментирате по тези въпроси. Давам възможност на комисаря за заключителни думи и след това ще помоля господин Шваб да ми даде знак в каква посока иска да се развие досието думата има комисаря. Ще ми се да кажа на господя Руле. това, за което говорите. Вие сте за потребителите и сте против бизнеса. Или вие сте за бизнеса и сте против потребителите. Мисля, че двете неща вървят ръка за ръка. Ако разработвате политика, аз това го правя, е необходимо да има много ясни правила. Ако сте ме разбрали правилно, ние сме се събрали тук, за да говорим за директива за правата на потребителите. Но ние не можем да работим с абсолютни понятия и по този начин да унищожим малките и средни предприятия. Именно по тази причина трябва да търсим оптимизация, не максимума, а оптималната защита на потребителите, която създава правна сигурност за стопанските субекти. Когато говоря за бизнес, аз говоря най-вече за малките и средни предприятия, защото големите мултинационални корпорации нямат проблеми, но малките и средните имат това са тези предприятия, които работят в граничните райони. Пак говоря от гледна точка на Люксембург, тъй като там имам опит. И много такива зони има в цяла Европа. И ние трябва да се опитаме да избегнем изкривяването на пазара и да развием економиката в тези области. Това е въпрос на растеж и на заетост. Много е просто. Според мен, дейността свързана с потребителите, съхраняването, подобряването на равнището на защита може да подпомогне развитието на малките и средни предприятия, ако го направим интелигентно. Затова казвам, че двете неща трябва да са балансирани. Не става въпрос за приоритети. Тук ние говорим за права на потребителите, но тези права не бива да са в ущърп на развитието на малките и средни предприятия. Защото ако те закрият, ще загубим растежа и работните места. Кръга се затваря. Госпожо Рула, мисля, че нещата са ясни. Ако заличим четвърти член, в крайна сметка парламентът и съветът няма да искат да има пълна хармонизация и заличаваме четвъртия член. Що се отнася до определенията, ще ги запазим, но ние трябва да изменим четвърти член. Нали логично е? Не искам тук да влизам в идеологеми трябва да остане четвърти член, защото първа, пълна хармонизация няма да постигнем. Няма да постигнем пълна хармонизация, значи четвърти член може да отпадне. Това идва в края, то не е в началото. Затова нека да решим първо проблемите и след това да видим кои са основополагащите принципи, които са в основата на този правен текст. Напълно съм съгласна с това, че трябва да търсим решения за защита на личните данни. Вие знаете, че тук аз много държа на идеологията. И да, нашите потребители няма да имат доверие в онлайн търговията. Това няма нищо общо с презграничната търговия. Онлайн търговията е свързана с сигурността на плащанията. Там трябва да са гаранциите и това е същинския въпрос. А, и тук мисля, че госпожа Рус наистина може да, Крус може да свърши работа. Ако потребителят се чувства защитен, а, по отношение на получените стоки и направените плащания, ако всичко там е наред, потребителят ще купува. Ако малките и средните предприятия имат увереността, че приходите, които получават, са гарантирани, или да ви дам друг пример. Знаете ли, че дълговете трансгранични дългове всъщност в 60% не са събираеми. Те са несъбираеми. Това значи край на бизнеса за малките и средни предприятия. Трябва да намерим решение за това, за да има доверие и сигурност. Според мен, именно оттам тръгват потребителските права. От това доверие. И тук ми е необходимо сътрудничеството на другите колеги по тези въпроси. Ще ми се да бях магиосник, господин Ариас, и да кажа, хайде да въведем максимална защита, да махнем с вълшебната пръчица. Но в политически смисъл това е нереалистично. Обедена съм, че парламентът ще ни позволи да постигнем оптималното. И аз ще вървя след парламент. Uh, Благодаря, госпожо комисар, наистина, за това, че отговорихте на толкова много въпроси, за това, че а, предложихте толкова нови идеи и решения, Давам думата на господин Шваб съвсем накратко да направи едно обобщение и да ни каже как ще вървим напред. Благодаря, господин председател. Бе изключително любезно от вас да ми дадете възможност отново да взема думата. А, за съжаление, моят колега вече излезе, но беше спомената оценка на въздействието. Стана дума за по-нататъчна оценка на различни аспекти. Това не означава, че ние автоматично трябва да направим оценка на въздействието. Днес говорихме за различните документи, които комитет, комисията може да изготви, за да подпомогнем работа. На второ място потребителските права, потребителските организации и техните права. Това е тема, която трябва да бъде съпоставена с черния списък. Потребителските организации винаги се страхуват, че а, тези черни списъци ще имат отрицателно въздействие и ще се наложат а, опасни тенденции, ще бъдат застрашени интересите на потребителите и комисията ще реши да предприеме нещо. Ние смятаме, че познаването на пазара, гъвкавостта, ценните стоки могат да дадат своя принос и на трето място – Говорихме за механичния подход по-рано. Както видяхте днес след обеда в хода на обсъждането ние не подхождаме механично. Ние нито сме напълно за, нито напълно против предложенията. Просто искаме а, надлежна защита на потребителите. Ще прегледаме а, проекто предложението глава по глава. Ще видим къде може да бъде усъвършенстван а, текста. Говорихме за информационната кампания. Верно е, че колкото повече прозрачност има в. А, защитата на правата, толкова по-точно и ефективно можем да ги защитим и да гарантираме тяхното спазване. Все пак става дума за вътрешния пазар. Споменахте факта, че има разлика между продажбите от разстояние и онлайн продажбите. Това трябва да го обсъдим много по-подробно. Ще се постараем да съставим един документ, който да обхване първа и втора глава, може би и някои други до месец април. И през лятната вакансия ще разполагаме с по-голямата част от доклада, е, добре обоснован. Благодаря. Мисля, че е ясно как ще се развиват неща. Благодаря много на комисар Рединг от името на цялата комисия за това, че така енергично откликна на този дебат и за това, че отправи някои много прагматични предложения. Днес след обеда постигнахме много повече напредък, отколкото по време на всички преговори. Това дължим изцяло на вас. Е, сега очакваме с нетърпение отново да ви Приветстваме с добре дошли тук с нови решения. Благодаря. So I... Um, Искам да ви помоля тези, които си тръгвате, да уважите факта, че имаме още една точка в дневния ред. 30 секунди имате да напуснете залата преди да продължим. I I can't quite see why Andrew's needs so much time to produce the rest of this, but there we are. Could I ask those of you leaving, please, can we... Моля тези, които напускат залата, да преустановят, раз... да преустановят разговорите. Имаме важно становище от докладчика господин Репо за политика на общността в областта на иновациите в един променящ се свят. Господин Репо, имате думата да чуем вашето мнение по тези изменения. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Беше много новаторско да изслушаме един толкова голям новатор комисар отношение на стратегията за 2020, може би сте забелязали, че приоритетите в тази стратегия, особено един от тях, е интелигентният растеж. Растеж, иновация, образование, цифровата дигиталната, дигиталния дневен ред. Стратегията цели да се изгради един съюз на иновациите, иновационни политики да има, които да са насочени към определени стратегически области. Си реч ние трябва да вземем решение за общите цели, за предизвикателствата, с които искаме да се справим най-напред. След това трябва съгласувано да вървим напред, да си сътрудничим и да постигнем по-високи резултати. Една европейс, едно европейско пространство на иновациите. Това е ключа. Научно-изследователска дейност. Пазари, в които да няма пропуски, за да можем по-бързо да предоставяме нужните стоки трябва да има ниво на знания, което да е високо, но трябва да можем и да се възползваме от информацията и знанията, които имаме и иновацията и в началото на веригата. този контекст ни остава още много работа да вършим. Необходимо е да има повече финансови средства за компаниите в областта иновациите, за да могат те да се разрастват. И за това трябва да имаме функциониращ вътрешен пазар. Нужно е да развием системата от европейски патенти, която ще позволи на компаниите значителни приходи и в същото време значителни економии. Патентния съд също трябва да се хармонизира в рамките на Европейския съюз. Общественият сектор също е важен, защото държавните средства могат да подпомогнат иновациите и трябва да извлечем полки от практиката на пазара в САЩ. Финансирането в Европейския съюз е значително, то може да поддържа иновациите и трябва да положим усилие да се опростят финансовите инструменти, които да позволят по-добро администриране. Има и някои други а, бележки, а, които имам по измененията. Те са 10 на брой. Искам да благодаря на госпожа Илиана Иванова съгласен съм, нямам големи разногласия с тези изменения. Готов съм да приема всички изменения, които са направени. Имам и две собствени изменения след последните ни обсъждания на всички изменения. Искам най-напред да кажа, че в бъдещето иновациите трябва да се съсредоточат на потребностите на потребителите. Така че научно-изследователската работа трябва сега да се насочи към търсенето. Не бива да забравим, че потребителите и ползвателите имат определени привилегии, с които трябва да се съобразяваме. Има и други изменения, на които ще се спра. Финансирането на научно-развойната дейност, господин Шваб вече спомена, че има само Финландия и Швеция в Европейския съюз, заделят повече от 3% от е, БВП за иновации. Другите изразходват по-малко от 1% за научно-развойна дейност. Финансирането се превръща в все по-важен фактор по време на кризата, защото така ние можем да осигурим а, ръст на заетостта. В Барселона бяха заложени целите и те са част от стратегията за 2020 година и един от показателите за оценка. Благодаря. Благодаря много, господин Репо, за задълбочената и цялостна работа. Тук нямаме обичайния брой на докладчици в сянка. Отсъстват и много от заместниците. Госпожа Иванова, господин Кроцман, госпожа Крула, Господин Шваб ще говори вместо госпожа Иванова, но да започна с господин Кройцман. Вие сте докладчик в Сянка. Първо започваме с тях. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Докладчикът вече каза, че се съгласява с внесените изменения. Не трябва да забравяме, че трябва да запазим крепкостта на вътрешния пазар и не трябва да я забравяме, когато говорим по тези въпроси. Трябва да имаме предвид, например, въпроси като патентите, като например хармонизирането на патентното право в Европа ще представлява едно значително развитие и според мен много важно постижение, което споменаваме от време на време но това ще бъде много сериозно постижение, ако успеем да въведем една единна система на патентното право. По същия начин, когато говорим за съвременните технологии, това е една възможност Европа да покаже какво може да направи. По отношение на технологиите, виждаме, че има голяма степен на съгласие, но при отношение на биотехнологиите, на нанотехнологиите, виждаме, че възникват сериозни противоречия. Ние имаме право да сме наясно с възможните рискови опасности, но също времено трябва да очакваме постиженията на научната и развойна дейност, защото човечеството е това, което извършва изследователската дейност и се стреми да постигне развитие. Но това е част от човешката природа. Също времено обаче не искаме да създаваме опасности за себе си. миналото хората, разбира се, разбира се, са имали опасения по отношение на автомобилите дори, но в днешно време мисля, че вече можем да говорим за автомобили, които поглъщат енергия. Тъй като биха могли вече да се движат с соларна енергия и да потребяват повече енергия, отколко, да произвеждат повече енергия, отколкото потребяват. Мисля, че вече виждаме особеното значение на някои технологии. Господин Шваб. А, извинете, госпожа Рулер. Аз не съм внесла предложение за изменение, но тази сутрин говорихме за стандартизация и целият този въпрос е особено важен за иновацията. И аз пропуснах да спомена този въпрос. Определено подкрепям докладчика в общия смисъл на доклада. В такъв случай, преди гласуването, което ще е утре, можете да направите и предложение, устно предложение за изменение. Андреа Шваб. Благодаря, господин председател. Бих искал да се извиня от името на госпожа Иванова, тя каза, че иска да ви благодари за този доклад и за доброто сътрудничество. На второ място, вие тук, що споменахте, че ние обсъждаме изследователската резвойна дейност и разходите на държавите членки. Може би в резолюцията по стратегията за 2020 година посочили сме, че искаме да постигнем 3%, но това не може да направим само с добри доклади. Това, което се прави на национално ниво, това, което казвате за Финландия и Швеция, трябва да се постигне във всичките от 27 държави членки, както и в Европа като цяло. Защото в миналото държавите членки, които не бяха толкова напреднали като Финландия и Швеция, правиха по-малко. Но Финландия и Швеция просто ще наваксат и за нас. Това обаче вече няма да бъде достатъчно и вие добре го посочихте. На трето място бих искал да подкрепя няколко от измененията на госпожа Иванова. В точка първа вие казвате правилното функциониране на вътрешния пазар трябва да се подчертае. Докато госпожа Иванова каза, че трябва да се спомнят малките и средни предприятия като движеща сила за иновациите. Много се радвам, че вие подкрепяте тези изменения. Има още едно изменение номер 9, което искам да спомена. Пазарът играе сериозна роля по отношение на приемането на иновациите и хубаво това нещо да се подчертае. С други думи, потребителите, за които говорихме до сега, трябва да играят роля в това да се дава шанс на иновациите. Председателят, благодаря. Господин Хапалец от комисията е сред нас. Той отговаря за иновационната политика. Бихте ли искали да коментирате по доклада на господин Репус и да предложите други гледни точки, преди да дам отново думата на господин Репус за заключение. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като всичките повдигнати въпроси в доклада отговарят до голяма степен на вижданията на комисията. И съм благодарен за получената подкрепа, която ни дава възможност да правим амбициозни предложения след приемането на стратегията за 2020 година. Благодаря. В такъв случай, господин Репо, има ли нещо, което искате да кажете? Утре в 10 часа ще гласуваме вашия доклад. Благодаря, благодаря за обратната информация. Наистина, въпроса за стандартизацията можем да го включим. Утре без проблем. Приемам го изцяло. Председателят, благодаря ви. Един е, въпрос по отношение на последното изменение 10. Говорите за финансирането на изследователската и развойна дейност и разходването на 3% от БВП от държавите членки. членки. Аз имам предвид, че това са общи размери на разходите, държавни и от страна на индустрията. Може би трябва просто да проверим цифрите. В случая може би не трябва да става въпрос само за държавите членки, а за държавите членки и индустрията, които да повишат разходите, за да се постигне това число. Но оставим утре да ми отговорите дали статистическите ми изчисления са верни или не. С това всъщност е, приключваме дискусията и можем да прекратим заседанието до утре. Искам само да напомня, ще изпратим и имейл. Не забравяйте да си вземете картите за гласуване. Утре много гласувания ни предстоят, така че добре да имате карти, за да работим бързо. Очаквам да ви видя всички в 9 часа утре. Благодаря за изказванията днес.